Госпожо Андерсон, имате думата. Благодаря, господин председател. Добро утро на всички. Най-напред искам да ви помоля за извинение. Решението беше трудно, но все пак исках да уточня, че решението да решим да отложим гласуването, поне за нашия проблем, е много голям проблем как да се отчетем при гражданите на Европейския съюз, които дълбоко се безпокоят от това. Исках да стана и да заявя това. Председателят, давам, ще ви дам думата, но малко по-късно, защото трябва да направя едно съобщение. Микрофон, ако обичате. I have another е, искам да повдигна и друг въпрос във връзка с изменение по 27 и включването му в дневния ред, защото отново това е решение да се объркат гражданите. То трябва да се приеме в своята цялост. Останалата част би трябвало да отпадне. Разбирам, че това е процедурен въпрос, но имаше много голяма подкрепа за изменение 27 и настоявам господин председателят за бъдеще отново да помисли по този въпрос. Председателят. Председателят госпожо Андерсон, благодаря ви. Благодаря ви да изслушате съобщението на господин председателя, да се изкажете в последствие. Някои ръководители на политически групи, които представляват мнозинството, които представляват мнозинството в председателския съвет на Европейския парламент, Определени политически групи уведомяха, уведомиха председателя на Европейския парламент за желанието си да се отложи гласуването на доклада на господин Ланг във връзка е, с споразумението ТИТИП. Това е предложение за изменение в дневния ред съобразно член 152 от правилника на Европейския парламент. За да може парламента да гласува промяната в дневния ред, господин председателя се съгласи да направи това предложение защо поставям на гласуване предложението за отлагане на гласуването на доклада Ланг? Пристъпваме към поименно гласуване. Ако някой представител на политическа група иска да вземе думата, за да подкрепи отлагането и и един представител, който да гласува против отлагането на гласуването. Нека е, да е, прояви желанието си. Кой иска да се изкаже в подкрепа на предложението за отлагане на гласуването? che si debba rispettare la volontà del Parlamento. Siccome voterà... Е, мисля, че трябва да се съобразим с желанието на Европейския парламент. Европейския парламент ще гласува, суверенната асамблея ще реши. Суверенната асамблея ще реши. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, всички ние седмици наред се подготвяхме за днешния пленарен дебат и за планираното гласуване. Вчера научихме за решението на председателя на парламента, че днес няма да гласуваме. Тъй като имаше различни слухове, искам да изясня, че нашата политическа група днес беше готова да гласува, но след като гласуването днес няма да се проведе и е, комисията трябва още веднъж да гласува за измененията, мисля, че има смисъл гласуването и дебата да се състоят заедно и да се проведе дискусия по е, ТИТИП и по гласуването, след като знаем какво точно ще се гласува, поради което аз моля да проведем гласуването заедно с пленарния дебат, след като е, комисията е провела заседание и днес да не бъде проведен този дебат и това гласуване. Благодаря. Per parlare contro, contro il rinvio. Давам ви думата. Уважаеми колеги, винаги в е, Обосновката се казваше, че председателите на политически групи, които имат мнозинство гласове, е, са се обърнали към е, председателя на парламента, за да се отложи днешния дебат. Искам да кажа, че за мен тази процедура е много проблематична, защото по този начин те нарушават правомощията на институции в Европейския парламент. Те правят това без да са питали представители на отделните политически групи. Не е проведена никаква консултация с нас и това е неприемливо. Винаги може да се скриете зад определени параграфи, винаги могат да се ползват права, като например да се внасят прекалено много изменения, това да служи като обосновка. Това, което за мен е необходимо, преди това да се извършат съответните консултации. Това, което се прави е неприемливо и нашата политическа група протестира срещу начина, че парламентът сам блокира своята работа и сам не спазва правата си. Ние Millionen von Menschen. Не можем да излъжем очакванията на милиони хора, постъпвайки днес така. Ако ние искаме да представляваме хората, които са ни избрали, тогава поне тези хора имат най-малко правото да чуят гласа на парламента. И сега дали това е, е удобно за тях по отношение на съответните мнозинства или не голямата коалиция тук в парламента не може да постигне споразумение. Това обаче не е причина. Това просто е подхвърляне на въпроса от един към друг. Ние не можем да се съгласим с това. Una informazione, una informazione di servizio, perché si sappia. Една информация ми позволете да представя, казва председателя. Има е, над е, стотици изменения е, към съответните членове, член 175 от парламентарния правилник трябва да се приложи тук и по силата на този член комисията трябва да гласува по измененията, но гласуването беше отложено. И сега дискутираме по разискването. Ще се състои ли разискване или не. Не става дума за гласуване. Гласуването вече е отложено на, на основание на член 175 по решение на председателя. Господин Питал. Е Господин Таяни, казахте голяма част от това, което аз смятах да кажа. Предвид факта, че в, в, в първоначалният етап на дискусията не беше ясно дали, отлагаме, дали гласуваме за отлагането на гласуването или за отлагането на дебата. С пълно право уточнихте, че по никакъв начин се поставя под въпрос гласуването, тъй като гласуването на доклада вече беше отложено с решение на председателят на Европейският парламент поради големият брой внесени изменения. И по този начин Докладът беше върнат в ресорната парламентарна комисия. И ние високо оценяваме проявената мъдрост от страна на председателят на парламента. Тъй като проблемът на Европейският парламент не е да се гри... не, не е как ще се представи пред обществото, а колко качествено работи и колко качествени дебати се правят. И не за първи път се прилага до, до тази член от правилника, който дава възможност на председателя на парламента да отложи гласуване. А, ние в нашата политическа група сме съгласни както да проведем дебата сега, така и да проведем дебата заедно с гласуването. Това не е от ключово значение за нас. За нас обаче е важно поради липсата на съгласие между политическите групи, то не само по между големите политически групи, председателят Шулт с пълно право взе решение да отложи гласуването, да го обратно на доклада в Ресалната комисия. Honorable, honorable Господин Жадо. Скъпи колеги, е, Европейския парламент или председателят решават да манипулират правилника, защото се страхува да не постигне мнозинство за това споразумение. Защото се страхува да не постигне мнозинство за системата СИС. Какъв е този Европейския парламент, където либералната десница смята, че трябва да се отложи дискусия по тема, която интересува гражданите? Какъв е този Европейски парламент, който се страхува от вота, от дискусията от европейските граждани. Откровенно, нека да обсъдим въпроса и нека да гласуваме. Вебер. Господин Вебер. Уважаеми колеги, Твърде рано започва дебата днес в Европейския парламент. Първо обаче искам да изясня, че ще трябва да се вземе решение по въпроса дали днес ще се проведе дискусия в пленарна зала на Европейския парламент или не. За това не трябва да се решава зад затворени врати. И за една наистина честна процедура трябва да се пледира и това е правилно да се направи. Второ, Мартин Шулц взе решение по силата на правилника. Правилата в този правилник са абсолютно ясни и е, той по силата на този правилник има право да отложи гласуването. Ние го подкрепяме, за да може да се проведе една наистина редовна дискусия в парламента. И трето, уважаеми колеги, като председател на политическа група се страхувам, когато виждам как тук двете крайни крила в парламента, десните радикали и левите радикали, като че ли се подкрепят, а от друга страна зелените застават на тяхна страна и точно това ни създава загриженост. Госпожа Хармс. Колега Вебер, аз смятам, това последно обвинение, което отправихте, по него трябва да си помислите малко повече. Защото ако всеки, сега господин Вебер, уважаеми колеги, ако всеки сега който има критично отношение срещу частните арбитражни съдилища в рамките на ТИТИП и ако всеки бъде е, заклеймен като ляво радикален или дясно радикален, аз тогава питам на каква база ние си сътрудничим в този парламент. Действителност. Добре, добре, добре. Тук е, има много колеги, особено от тази страна, обаче и от другата страна, които в предизборната кампания обещаха на своите избиратели, че тези частни арбитражни съдилища няма да ги има. Аз мога навсякъде да прочета това обещание в предизборната кампания. И днес се отлага дебата и гласуването по тази тема. Мартин Шулц прави това възоснова на правилника. Мартин Шулц всъщност се застъпва за отване, защото вече не е ясно как неговата политическа група, т.е. социал-демократите, ще застанат и каква позиция ще заемат по отношение на обещанията, които правиха в предизборната кампания. Скъпи колега Питела. Вива колега Питела! Госпожо Хармс. Прекъсва председателя. Извинете, това не е разискване, казва председателя. Що се отнася до предложението на госпожа Майстрам, председателят прекъсва госпожа Хармс. Моля, седнете. Господин Камал. Sit down, please. Моля, седнете. Dobbiamo tolto la parola, togliamo la parola. Sit down, please. Micro. Good morning, everyone. Добро утро на всички. Как се чувствате днес? След малко това ще стигнем, не се притеснявайте. Но нека съвсем ясно да си говорим. Готови сме да гласуваме и поради недостойното поведение на левицата в парламента няма да гласуваме днес. Смятахме, че сме постигнали съгласие, но вие се отказахте от постигнатото съгласие. И сега днес обсъждаме при положение, че няма да гласуваме, дали да проведем дебата днес. Но нека съвсем, да се не е съвсем ясно. Действително хората, които наистина се вълнуват от темата, искат да се проведе този дебат. Но едновременно с това е, е непълно основателно дебата да се проведе едновременно с гласуването. Like. Можете колкото искате да се разгорещявате и да поведете дебата днес, ако искате, но мисля, че е по-добре да разискваме, когато ще гласуваме. И доколкото виждам, зелените и социалистите се подкрепят взаимно, съвсем приятелски. Смятам, че ни трябва а, бит, а, механизъм за разрешаване на споровете не само между международно равнище, но и тук а, за решаване на проблемите на левицата. The last Председателя, последния, последния, последния изказващ се, господин Скибор от социалистите и демократите. После ще гласуваме. Председателя казва това. Дами и господа, това е което гражданите очакват. Гражданите от Европейския съюз очакват ние да проведем дебата днес. Повече от 2 милиона граждани са изпратили петиция. Е, за да се занимаем с въпроса за ТТИП. Обадиха ни се по телефона, изпратиха имейли на всеки депутат тук е, в този парламент. Хората се интересуват от въпроса какво точно правим ние тази сутрин. Е, ние избягваме да обсъждаме въпроса по ТТИП. Това е единствения въпрос в дневния ред днес. Какво правим? Отиваме си обратно в кабинетите. Какво точно правим ние днес? Дали хората очакват от нас да проведем дискусия? Дами и господа, изборът тук е. Изборът е между демокрацията, да се вслушаме в хората или да се увърнем обратно, да вършим нещата зад вратата в, по обикновения начин за Европейския парламент. Дами и господа, ние трябва да проведем дискусията днес. Това се очаква от народа на Обединеното кралство, на Италия, на целия Европейски съюз. Prego io mi eh, associo all'indignazione di chi. Моля. Аз искам да се присъединя към възмущението на всички и на всички онези, които днес казаха това, което в действителност мислят гражданите. Ние не сме парламент на бюрократи. Ако ви харесва един парламент, в който само се говори и нищо не се върши, на мен това лично не ми харесва. Искам да поставя в центъра всички онези, които приемат наистина добрите идеи. Хората и не са нито от ляво, нито от дясно. Те искат да се действа по здравия разум. И всички онези партии, които тук са отляво или отдясно, като че ли не представляват центъра. С това позициите вече са изяснени, казва председателят. Е, всички успяха да изразят тук своето мнение. Сега вече преминаваме към поименно гласуване. крайната левица, обединената левица, вече е, изчерпи времето си за изказване, така че сега гласуваме. И гласуваме по отлагането на обсъждането на доклада Ланге. Гласуването е поименно. Гласуваме по отлагането на обсъждане на доклада Ланге. Така че, който сега гласува с да, гласува да бъде отложено и разискването по този доклад. Възоснова на член 175 от правилника на парламента. Председателят отложи гласуването. Сега става дума за това изключително да се гласува по въпроса дали да се състои разискване по този доклад или не. Не се гласува по доклада като такъв. Гласуваме поименно за отлагане на дебата, да или не.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 В 12 часа продължаваме. С това прекъсвам пленарното заседание. sorry the micro may i draw your attention